Uh, uh, Уважаеми колеги, преди да приветстваме госпожа Вики Форд с удоволствие за съвместното заседание, искам да направя няколко съобщения за комисията Юри в връзка с вчерашната среща на координациите. Господин Зиевка е, ще е докладчик за предложението за директива относно предотвратяването на превентивните рамки за преструктуриране и възможности за повишаване на ефективността за несъстоятелност и за изменение на директива 2012-30. На второ място Авторизация ще се търси за незаконодателна инициатива за 3D принтирането по отношение на юрис, интелектуална собственост и гражданска отговорност. На трето място бе договорено да се, прило... да се кандидатства за съвместно изслушване с Комисията по заетост и социални дейности за статута за а, социални основани на солидарност предприятия на 22 март 2017 година. Номер 4. Договорихме се, че комисията ще кандидатства за разрешаване за мисия до Исландия. В този случай 22 до 24 май и до Молдова, мисия до Молдова по отношение на тяхната съдебна система. Номер 5. Комисията ще внесе устен въпрос за баланса на половете сред съдиите в Съда на Европейския съюз и е, ще се поиска разрешение за провеждане на две допълнителни изслушвания през 2017 година, а именно за авторското право и изключения на авторското право по отношение на предаването на телевизия онлайн. Това беше от срещата на координаторите. Съобщение от моя страна. Все още чакаме госпожа Форд I've been stuck. Пет минути чаках асансьора да дойде, така че за това се забавих. Искам да приветствам членовете на комисия Юри и на комисия ИМКО, както и председателя на комисията ИМКО, госпожа Вики Форд, която вече не е заклещена в асансьора, като предназначението на това заседание е да изслушаме съдокладчиците, ще представят своите доклади, ще имаме обмен на мнения между членовете на двете комисии по отношение на предложените от съдокладчиците изменения. Давам думата на госпожа Вики Форд. А искам да ви приветствам с добре дошли, да благодаря на съдокладчиците за съвместния доклад, както и за измененията във връзка с одобряване на предложението на комисията. Ще изслушаме с докладчиците техните гледища, които все още не присъстват в този първи проект на доклада. Те размишляват какво може да се допълни и на етапа на внасяне на изменения. Така че давам направо думата на господин Волс, който е съдокладчик от двете комисии, така че той има думата, за да представи доклада. Благодаря. На първо място благодаря за сътрудничеството с госпожа Герфард, както и с всички докладчици и докладчици в Сянка. Според мен, до момента ние свършихме чудесна работа. Постепенно стигаме до едно и също мнение. Работата не е лесна, но ще се справим. Това, което е ръководен принцип за нас, е да имаме правна яснота относно връзките с други правни актове. Например, основни регламенти, директивата за защита на потребителите, бъдещия телекомуникационен код или други проверки. Трябва да видим как всичко това може да бъде включено в тази правна среда. Най-напред ще трябва да проведем разговор за различията между директивата за активите и цифро... директивата за цифровото съдържание. Намерихме необходимото разграничение, което според мен е ориентирано към бъдещето – Неутрално е от гледна точка на техниката. Вероятно това ще донесе правната яснота, която е необходима и за потребителите, и за предприятията. Казахме си, че големият проблем в този случай винаги е така нареченият внедрен софтуер. В този случай решихме да кажем, че всичко, което по някакъв начин е свързано с софтуер, трябва да бъде част от цифровото съдържание, освен ако производителят или продавачът може да докаже обратното. Според мен всеки знае а, за какво става въпрос. Опитахме се също и ще продължим да се опитваме, като а, все още не сме успели да го включим в доклада, да постигнем еднакви правни последици между директивата за активите и директивата за цифровото съдържание. Ще се опитаме, или поне трябва да се опитаме, да пътем съзвучие с директивата за правата на потребителите, за да не бъдат накрая всички засегнати от тези регулативни режими. Член 8 от регламента за защита на потребителите трябва да продължи да въжи, т.е. тези законодателни разпоредби трябва да действат независимо една от друга. Смятаме, че сме създали яснота, в смисъл, че всичко, което нарушава регламента за защита на потребителите, всичко, което не е задължително, не трябва да бъде проверявано във връзка с договорните права. Трябва да помислим до каква степен а, това да бъде включено и в някое от съображенията. Това, което не успяхме да направим, е да постигнем а, съгласие във връзка с гаранционните претенции. Вероятно ще трябва да се създаде за някаква иерархия по отношение на гаранционните права по принцип искаме да постигнем хармонизиране на хармонизирането, ако това е възможно. Искаме да постигнем разумно равновесие между защитата на потребителите и фирмите, т.е. съотношението продавач-купувач. Говорихме и за данните, като насрещна престация. Става въпрос е, за хората, които са засегнати а, е, от използването на тези данни. Основният регламент за защита на данните за, във връзка с личните дати, с личните данни, извинете. Говорихме и за други видове данни. Все още не сме постигнали пълна яснота какво в крайна сметка се има предвид с това и какви правни последици биха могли да възникнат тази концепция я включихме, но след това трябва внимателно да проверим какво ще стане с предаваните и използваните данни, ако договорът в крайна сметка не бъде изпълнен. Друго, което трябва да изясним, и това ще бъде трудно до известна степен, това е въпросът с телекомуникационния код. Това е нещо, което те първа се включва в законодателството. Все още не знаем какви ще бъдат задачите на този телекомуникационен код с оглед на а, социалните медии, съобщенията, съобщителните услуги, какво ще се включи в а, а, директивата за дигиталното съдържание, какво не. Все още не сме обсъдили доста теми, с които трябва да се занимаем правото на прекратяване на дългосрочни договори, понятието за дефект при временни прекъсвания, как ще се осъществява предаването на данни, как искаме да става това и в крайна сметка и а, изравняване на всички потребителски права. Благодаря ви. Сега госпожа Гепард, която също има думата за 5 минути. Е, благодаря за сътрудничеството, господин Фос. Искам да благодаря и на докладчиците в Сянка. Заседанията, които проведохме заедно до сега, наистина бяха много полезни. Ние успяхме да решим някои от проблемите. Това е нещо хубаво. Един от тези въпроси, с който се занимавахме, е дефиницията на приложното поле. Това е много важен въпрос заради предложението на Европейската комисия. То беше много проблематично. Там нямаше ясно разграничение между това, което е включено в тази а, а, директива и това, което е включено в директивата за продуктите. Ставаше въпрос за данните, ако те не са пълни. Например, смартфоните вече не се ползват единствено за обаждане по телефона. Те много често представляват цял компютър. Ето защо тук трябва да има правна сигурност. Ние казахме, не всичко, което е свързано с данни, трябва да бъде включено в директивата за цифровото съдържание. По този начин ще избегнем всякаква несигурност. По този начин ще е ясно за какво става въпрос в тази директива. Радвам се, че сътрудничеството с, с докладчика Римо във връзка с продуктите ни даде възможност да разработим една обща дефиниция, да не допускаме пропуски и това е нещо много хубаво. Втората точка, която е много важна и с която ние се занимавахме, е заплащането с данни. Ние всички сме на едно мнение, ние не искаме това. Но ако погледнем фактите, това вече става в днешно време. Ето защо не може изобщо да става въпрос да кажем, че ще изключим това от директивата. Това беше и тема на наша дискусия. Ето защо казахме, че ще запазим предложение на Европейската комисия, но ще настояваме да има ясни правила, за да може регламентът за защита на данните да бъде прилаган изцяло във връзка с договорното право. За нас това е нещо много важно. борихме се за една правилна формулировка, но успяхме да намерим нещо, което да е смислено. Надявам се, че ще бъде точно така. Мисля, че другите данни, това е една нова дискусия, която изобщо не сме водили преди. Бих предложила да оставим нещата така, както са в предложението на комисията. Защото има много голяма несигурност доколко това засяга личните данни. По време на дискусиите видяхме, че това не е съвсем ясно. Останалите данни, е, както е казал Съда на Европейския съюз или е, Федералния съд в Германия – Виждам, че това се тълкува разширително, но все още не е ясно. Ето защо трябва да оставим този въпрос така, за да не създаваме правна несигурност. Искам да отговоря на въпрос на госпожа Редър която, на който не успяхме да говорим по време на последното заседание на докладчиците в Сянка. И именно съдържанието на, съдържанието на съображение 12, че цифровото съдържание не може да бъде инсталирано лесно. Ясно е, че тези файлове са част от цифровото съдържание. Ако все още нещо не е ясно, и аз и господин Фос сме готови да проверим този въпрос още веднъж, дали наистина е така. Според мен обаче именно това е случаят. Данните като а, услуга, предоставянето на данни като услуги, включихме нов член 4А, много важен въпрос, за да може и това да стане ясно. В общите, това също трябва да намери отражение в общите условия – това е включено и в основния регламент. Това, по което не можахме да постигнем съгласие, защото сме на противоположни позиции и това са гаранционните права, гаранционните срокове, претенции за обещетение. И искам да спомена само някои неща. Ще продължим да работим и аз благодаря за вашето внимание. Благодаря има а, възможност за изказване от докладчиците в сянка от двете комисии да вземат думата. Има ли пълнова желание, а, Ева? Уху. Две минути, моля. Okay. Uh, um, благодаря, господин председател. Ще бъда възможно най-кратка. Приветствам проекто доклада от двамата съдокладчици и техните усилия за намиране на обща позиция по някои от темите. И се радвам, че са предложили много ясен текст Подкрепям техните решения по отношение на приложното поле и определенията, за да не влизаме в противоречие с достиженията на правото. Съгласна съм, че в проекта има разграничение между определение на цифрово съдържание и цифрово, цифрови услуги. Мисля, че това ще гарантира а, бъдещо а, синхронизиране на законодателството и е хубаво, че има съвпадение с определението на цифровото съдържание в а, директивата за потребителските права, както и включване на облака, на мигновените платформи и други цифрови услуги в определението. Също така смятам, че решението за вградения софтуер върви в правилна посока. Това е положителна стъпка към постигане на по-високо равнище на защита на потребителите, чрез въвеждане на ясни критерии между това е нематериална стока и цифрово съдържание също се радвам да видя в позицията на господина Римони в неговия доклад. Това е засегнато. Смятам, че е важно да има синхронизация между двете предложения до възможно най-голяма степен, така че да се стремим към по-нататъчна хармонизация. Също така съм съгласна и приветствам разясненията, че потребителите могат да разчитат напълно на защита от GDPR и също се радвам, че има консенсус по тази част, което е ключово и за потребителите, и за намаляване на тежестта на бремето върху бизнес сектора. Доверието в цифровите услуги е важно и е предпоставка за развитието на всякакви видове новаторски услуги в Европа и за успешното завършване и дългоочаквано завършване на единия цифров пазар. По отношение на а, изтеглянето на данни, а, не винаги е смислено да се а, извлечените данни да се извличат от потребителите, когато биват върнати, например, аватари в игри, не могат да се ползват други игри, но не може да се ползват и анонимизираните данни за повторна употреба. Ще заключа с това, че е очевидно, че двамата докладчици не са разгледали редица аспекти, например, а, правната защита, прекратяването на договорите, тежестта на доказване, което дава възможност на докладчиците в сянка да внасят допълнителни изменения в доклада. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Госпожа Розиер не е тук, господин Далтон също не е тук все още. Господин Джамбаски също мисля, че не е тук. Oh, Знам, че господин Долтън пътува насам, но ще закъснее. Госпожа Розиер може да си седне и господин Калас може да вземе за две думи. Господин Калас не е тук, но аз също мога да взема думата. Благодаря на докладчиците за изнесения текст, за доклада. Искам да подчертая един важен аспект, а именно, че въвеждаме нови правила в сфера, която е доста нова и много бързо развиваща се. Затова за първ път говорим за тези правила. Именно поради тази причина е много важно да създадем правна яснота. Също така постоянно критикуваме различните слове на а, потребителското право, гражданското право на, за материалните стоки, но трябва да а, обвържем различните законодателни актове, GDPR и а, също така директивата за решаване на конфликти. Така че някои от определенията в проекто доклада трябва да се доизяснят. Например, промяната в определението на вграденото съдържание съдържание или услуги при диференциацията, направена от докладчиците между цифрово съдържание и цифрови услуги. Аз приветствам този подход, предвид факта, че предоставянето на цифрово съдържание е различно от цифровите услуги и води до различни поведения на потребителите. Но не разбирам защо съществува разграничение, ако не се прави диференциация в самия доклад по отношение на двете понятия. Същия дебат е свързан с безплатните услуги. Очакванията на потребителите са различни. Не можем да направим закон, който да въжи хем за безплатното, хем за платеното съдържание. Ако а, потребителя има същите права за безплатното съдържание, както за платеното, защо въобще да плаща? Или пък а, а, като заплаща с данни. Затова е много важно в цифровия свят да се правят постоянно актуализации, така че уязвимости в софтуера трябва да се коригират незабавно, за да се намали риска от киберси... за киберсигурността чрез твърде строги правила, според мен ще нанесем по-голяма вреда, отколкото ще помогнем на потребителите. Съгласна съм с господин Вос по отношение на данните, които трябва да се изяснят, може би твърде широко е понятието. Когато говорим за картинки, за изображения, това е създадено от потребителя съдържание, а не данни. Това са моите коментари и очаквам с търпение да работим заедно. Благодаря, госпожа Розиер. Благодаря, господин председател. Първо искам да а, благодаря за много важната работа, която беше свършена и по-специално да се спра на а, защитата на потребителите от този тип продукти, по-специално дефиницията на приложното поле, което на този етап позволява а, да се се обсъждат и двете директиви за осъзнателните е, стоки, осъзнаемите стоки и е, цифровото съдържание и за вграденото, вградения софтуер. И е, тук се променя е, тежестта на доказателството, е, по-специално, е, като се има предвид че цифровото съдържание е вградено в стоката и това се отразява на условията, на откриването на дефекти, които са важни за потребителите. И е, става дума за пояснение, което се внася в договорите, които се сключват за обмяна на а, лични данни. Там има известна неяснота и трябва да се изяснят някои елементи. Също така е важно да, критериите за а, съвместимост и е, предложението на комисията беше доста спорно е, създаваше това съвпадение е, и от съответствието с директивата и се предлагаше да се създаде един модел, който да бъде който да отреди а, необходимото внимание на защита на интересите на потребителите, особено тогава, когато има изменения в цифровото съдържание, когато става дума също така за а, когато има и лични данни, които могат да се изтеглят. Благодаря, Жан-Мари Кавадай има думата. Аз няма да губя време. Е, много добре свържена работа, която ще бъде е, стъпка напред. Просто искам да кажа, че съм съгласна с всичко, благодаря, господин Далтън. Благодаря, господин председател. Извинявайте, че пристигнах късно. трафика в Брюксел. сега, по отношение на становището на ЕКР, ние смятаме, че този доклад ще бъде доста труден за изпълнение и някои конкретни неща тук, ние обсъждахме тази сутрин. Съжалявам, че понятието Counter Performance продължава да фигурира. На второ място, аз не смятам, че плащането на съдържание с лични данни е същото, както а, плащане с а, пари. А, за две години, когато съм евродепутат, не, нито един гражданин не е дошъл да ми каже, че това трябва да фигурира в законодателството. В момента, в който а, се свържат данните с пари, а, тогава се отговаря на всички изисквания за потребителите а, и фактически ще се постигне единствено а, задушаване на иновациите, защото това няма да може да бъде нещо, от което може да се възползват европейските ем, граждани. Също така се тревожа по отношение на елемента други данни в предложения текст. Мисля, че всички сме съгласни, че личните данни би трябвало да се връщат в края на договора и мисля, че това е, е важно, но когато се разшири и се включи всякакви други данни, какво означава, например, а, това нещо въведено в компютърна игра, а, тогава а, да кажем, ако сте подали някакъв код, тя би трябвало, компанията би трябвало да ви го върне, но този, но този код е безсмислен извън играта. И също а, това противоречи на всичките данни, които трябва да бъдат анонимни. Аз не виждам ползата, с удоволствие ще работя с двамата докладчика, но мисля, че трябва да разгледаме тези пунктове, защото в противен случай ще бъде много трудно да се, създадат, да се използват критериите. Искат ли двамата са докладчици? да а, коментират а, въпросите и бележките, които бяха повдигнати от докладчиците в Сянка. Госпожа Гебхард. Благодаря, господин председател. Благодаря за поясненията, които чухме. Искам да се спра на две точки. Госпожа Калас по темата за другите данни, различни от личните и какво се има предвид с това. Казахме, че изображенията не са лични дати. Аз обаче ги виждам като лични данни и съдилищата ги виждат по този начин. Това означава, че наистина има различно възприятие за това какво са лични данни. Ако наистина искаме да запазим защит, защитата в основния регламент за защита на данните, тогава трябва да се покрижим това да остане така да не се създава правна несигурност, защото не се знае какво са точно лични данни, какво са други данни. Ето защо ние имаме нужда от тази правна сигурност. За господин Долтан, явно има недоразумение. Моля ви още веднъж да прочетете това, което сме направили. Не сме казали, че е забранено да се плаща с данни. Да, аз, ако искам да бъда честна, искам да бъде така, но не сме го направили. Казали сме, че искаме да се погрижим гражданите, потребителите да имат пълните права върху техните данни. И ако тези данни трябва да бъдат допълнително обработвани, ако това е необходимо за предоставяне на услугата, трябва да съществува ясното съгласие на потребителя. Ето това е, което предлагаме. Мисля, че това е най-малкото, което трябва да направим, защото данните се събират, обработват се за реклами и за други неща. Възможно е обаче някой граждани да каже, не, аз не искам това, не искам да получавам персонализирана реклама, Искам да имам право да продължа да се движа на свободния пазар. Ето защо ние трябва да осигурим това право на гражданите. Ето и това опитваме да направим с нашите предложения. Благодаря. Благодаря. Господин Фос, 3 минути. Благодаря. Оставам с усещането, че трябва да разгледаме темата за данните още по-подробно. Всеки трябва а, да разбира каква е правилната посока. И в бъдеще ще има безплатни приложения. И ако там се плаща с персонализирани данни в кавички, то регламентът за защита на данните трябва да посочва какво се прави с тях. Тук не става въпрос за нови права или за въвеждане на нови идеи, а просто да кажем, че тук въжи регламентът за защита на данните, той е поставен в основата. Ето защо от тук не проистичат връзки, които трябва да бъдат разграничени – Личните данни така или иначе трябва да бъдат третирани според регламента за защита на данните и договорното право. За това тук едва ли трябва да се говори повече. При другите данни трябва да бъдем по-внимателно. И мисля, че господин Долтън принципно е на същото мнение и госпожа Кала също. При определени видове данни няма смисъл да се въвежда един вид ограничение на ползването, защото вече не може да се разпознае на кого принадлежат тези данни. Например, аноним, анонимни данни или псевдоанонимни данни. Тук трябва да видим какви ще бъдат крайните ефекти. Дали тези данни изобщо трябва да подлежат на реидентификация. И ако това е така, те трябва да отговарят на принципите за защита на данните. Според мен, това е нещо, което може да бъде избегнато, ако се намерят други решения. Мисля, че в тази област е важна прозрачността на информацията и при нужда необходимостта от отмяна на вече дадено съгласие. При личните данни това съществува и това е заложено в регламента. А при другите данни трябва да го направим там, където е смислено. Госпожа Калас, господин Долтън говориха а, за нещата, които ние постепенно трябва да разгледаме по-внимателно. Трябва да създадем. Не трябва да създаваме връзки, които не са необходими. Според мен ще бъде добре да продължим да обсъждаме тази тема, как да подходим принципно. Мисля, че ние всички искаме едно разумно равновесие между, да, между въпроса за данните и правните аспекти и как те трябва да бъдат изпълнени. Благодаря. Сега ще попредседателствам аз малко заседанието и изказващите се в моя списък са докладчика Денис Тион, Юри Местарка, Джулия Реда, Марко Зулу, Лора Ферера и някои от тях са в залата, други не са. Не виждам Денис. Не го виждам. Юри Машталка. Джулия Реда.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 благодаря, госпожо председател. Първо смятам, че доклада върви в правилна посока, вече разглежда някои от областите, които според нас са важни. Особено оценяваме целта за въвеждане на критерии за съответствие. Особено в областта на цифровото съдържание е много важно да не оставяме на дребния шрифт в споразумението с крайния потребител за това да се определят кои са правилните условия по тези договорите това върви против очакванията на потребителите и целта а, за обективни очаквания какво а, би следвало подобно съдържание да постига. Това е много важна цел. Също така смятаме, че иерархията на средствата за правна защита е проблем, особено когато говорим за малки покупки, например МП-тройки за 99 цента. Ако трябва да се мине през иерархията на средствата за правна защита, това е голям проблем. Разграничението в обхвата между двете предложения според нас е нещо добро по принцип. Трябва да погледна по-внимателно определението на вградено съдържание защото ми звучи, че има някакво съгласие, че съдържание, което се предоставя на, в среда, която трябва, може да се деинсталира, също трябва да се обхване в предложението, в който случай бихме се съгласили с вече приятия подход. Също така има доста проблеми, които възникнаха в работния документ, които все още не са се озовали в проекто доклада. Смятаме да внесем изменения, например проблема с множествените изтегляния. По отношение на личните данни считаме, че има някои добри неща в становището на Либе и според нас трябва да ги интегрираме, за да разгледаме въпросите с интеграцията с общия регламент за защита на данните. По отношение на данните като насрещна престация, смятаме, че има доста случаи, които бихме могли да си представим, където хората си предават данните, особено предават съдържание, генерирано от тях, което се нарича генерирано от потребителя съдържание, което не би могло да се опише в стриктния смисъл като лични данни, но трябва по някакъв начин да се обхване този аспект, т.е. предложението за всички други данни на комисията. Трябва да се прецизират нещата, за да сме сигурни. Аз съм докладчик сянка и за двете комисии, за това ще гледам да посъкратя коментарите. Правата на а, ползване на тези данни трябва да се посочи в, доклада, в а, договора и това е много а, важен аспект, който трябва да се подчертае по-изрично. По отношение на обещетенията трябва да ги включим, но когато говорим за безплатните приложения, трябва наистина да вземе предвид на срещна престация. Ако да кажем програмист качи безплатно софтуер в интернет и не иска нищо на среща, няма договорно отношение, не би трябвало да а, има щети а, и обещетение, което да се иска от него. И накрая, доставка спрямо предоставяне на разположение. Между двете понятия може да има разграничение. Кога дадена услуга се предоставя а, или кога има достъп самия потребител, който на по-късен етап достъпва съдържанието. И накрая въпроса с интернет на предметите, това е е, предмет, е, който трябва да се разгледа по-подробно, особено при атаките, които виждаме напоследък. Как можем да гарантираме, че сигурността на тези устройства се взема предвид е, от доставчиците и че те се актуализират редовно? Благодаря ви много и с нетърпение очаквам продължаващата ни работа. Аз ви дадох двойно време, защото говорите от името на, два, на двете комисии започваме да събираме списък с желащи да се изкажат, така че моля дайте сигнал, ако желаете да се изкажете, ако желаете да ви добавим в списъка с изказващите се. That's handy. Марко Зуло. Марко Зуло. Тук ли е? Лора Ферера. Има ли други депутати, които искат да се изкажат? Господин Штатмайер от комисията иска да говори. Да, благодаря, госпожо председател. Първо, комисията приветства включването на докладите. Е, много задълбочена работа вече е извършена. Ние приветстваме също така, че работата е, се е, ще бъде паралелно. Това е един много изключително полезен подход. Исках да коментирам нещо, което беше повдигнато в изказванията на повечето от евродепутатите, включването на данни и други данни. Е, много важно е това да бъде включено в е, приложното поле на доклада, защото това е най-важното нещо. Е, също трябва да се Другите данни а, могат също така да бъдат лични данни. Представете си, че човек събира данни за това, а, кои потребители а, е, гледат телевизионна програма, в колко часа, а, е, на възраст между 20 и 40 години. Събират се тези данни, но те могат да бъдат използвани да се произвежда съдържание, което е насочено към тази а, група и ако може да бъде обект на мониторинг, защо а, да се защитават правата на тези граждани? Защото това ще бъде в противоречие а, на принципа за минимизиране на данните. Така че защо ще принуждаваме доставчиците да искат лични данни. Трябва да се включи в предложението други данни. И още едно предложение, което е свързано с докладчиците. Там има един пункт за дефиниция на доставка без забава, но в рамките на 30 дни. разбираме, тук ние фактически застрелваме потребителя, защото е много важно а, че се работи в, че се е работило в аналогов свят. За дигитално съдържание няма транспортни разходи. А, а, това наистина ще означава 30 дни и това ще бъде във вреда на потребителя. Ние бихме ви посъветвали да направите това. Друг, други пункт е, е член 4а а, договорните условия, които а, са в нарушение. Съгласни сме с загрижеността на докладчиците. Тук няма хармонизация по много добра причина. Всичките държави членки задържат. а, а, разпоредбата, че незаконните а, условия в доклада не са, а, не са задължителни. А, а, добре, тогава може да се извъртят нещата така, че да се каже, че всичко друго, което не е а, законно, няма да се вземе предвид. Пред, а, председателката, благодаря на всички. Определено още работа има да се свърши, за да станат нещата ясни и да няма конфликт с с регламента а, а, по въпроса за дългосрочните контракти. А, бихме искали да дадем правата на потребителите да използват ранното прекратяване на договорите. Това също така би било а, не по... Сега, а, а, Инко продължава в ПХ6 4B001. Ние продължаваме тук.